назначаването на четирима членове на Европейската комисия. Казаха ми, че има предложение. Господин Шулц, господин председател, ние сме на мнение, че трябва да гласуваме по-отделно четиримата предложени кандидати, а не анблок. Защо това е важно според нас? Защото моята политическа група е убедена, че няма особено голям смисъл да се избират комисари само за 3 месеца. След като обаче ще ги е, избираме, след като и комисар Оттингер не можа да наложи предложението, което направихме, нека тогава поне да гласуваме по-отделно за всички кандидати, за да можем да дадем дължимото на всеки един от тях. Нека, ако някой иска да гласува против, да не трябва да гласува против всички заедно, а само против конкретния кандидат. За това аз предлагам да гласуваме по-отделно а, нашата оценка за господин Катайнен е отрицателна. Например, нека сега да гласуваме за разделно гласуване за всички кандидати. Пак повтарям, ние смятаме за прахосничество на средства. Това е избиране на комисари за този много кратък период. Herr Fox, Sie haben sich zu Wort Господин е, Фокс, слушате ли ме? Поисках. Господин, господин Фокс, и слушайте ме първо. Искате думата по тази точка или нещо друго искате да кажете? Заповядайте. Uh, Благодаря, председателю. Групата на ЕКАРЕ подкрепя предложението на зелените. Смятаме, че е изключително важно всеки един от кандидатите да бъде преценен спрямо качествата му. Имам един кандидат, който не можем да приемем. Ако гласуваме на блок, ще ни принудите да гласуваме срещу всички четирима. Освен това, депутатите трябва да знаят какви са финансовите последствия от този вод. Бихте ли потвърдили, господин председател, че като назначаваме тези четирима комисари, те получават в крайна сметка всички допълнителни ползи от това, че са били комисари, независимо, че са били комисари само 3 месеца. Не? Die, also die letzte Frage kann ich nicht beantworten. На последното ви изказване не мога да, не мога да реагирам. Не знам дали до животно ще се ползват от ползите на комисар. Било чудесно, ако е така. Било чудесно за тях. Ще проуча въпроса. Ja, ich weiß überhaupt nicht, warum Sie schon so nervös sind. Waren Sie не, не знам защо вече сте толкова нервни и крещите. Аз още нищо не съм казал в отговор на вашето изказване. Вижте сега. Председателския съвет а, а, реши гласуването да бъде анблок. Е, вчера имахме ясно мнозинство за това да гласуваме всички заедно. Сега госпожа а, е, Хармс поиска гласуването да бъде отделно. Имахме едно изказване от господин Фокс за това предложение. Иска някой да се изкаже против предложението на а, е, госпожа Хармс. Uh, господин Сар има думата. А, да, съвсем а, наскоро ще гласуваме за новия колегиум от комисари? Ще гласуваме ли анблок за следващата комисия? Решението на председателски съвет просто следва това решение. Четирима комисари, които се гласуват анблок. Това означава, Означава ли, че ще искате отделно гласуване при назначаването на новата комисия? Какво мислите по този въпрос? Не мисля, че постоянно трябва да се цитират предишни решения, защото колегите си сменят мнението. В парламентарните комисии е имало възможност и вие сте се възползвали от тази възможност. В комисията ЕКОН да гласувате против, загубихте. Ако искате и в пленарна зала да загубите, ще загубите и тук. Ние няма да подкрепим това предложение. Бре. Госпожи и господа, няма да водим сега дебат, макар че заповядайте само по процедурно изказване, включете се микрофон едно питане, процедурно питане. Бих искала да знам дали е задължително да се гласува анблок за тези междинни комисари. Не ми е известно при това допълнително номиниране да се иска задължително гласуване анблок. Вчера заявихме това и като политическа група. Äh, Госпожо Цимер, не е задължително гласуването да бъде анблок. Задължително е гласуването на цялата комисия анблок. Попълването на овакантените места, за него няма специални правила. Ето защо вчера за подготовката на това заседание а, Говорихме за това на председателския съвет, на който и вие присъствахте. Пак повтарям, аз не съм взел еднолично решение по този е, въпрос. Аз се придържам към решението на председателския съвет, който подготви това пленарно заседание. Там имаше голямо мнозинство за гласуване анблок. Госпожа Хармс е, сега поиска промяна на решението. Аз мисля, че ще бъде честно да гласуваме предложението на госпожа Хармс. Кой е за предложението на госпожа Хармс? Против. Въздържали се? Нека да проверим. Гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Предложението на госпожа Харм се отхвърля. Преминаваме към електронно гласуване, анблок за четиримата комисари. Заповядайте, имате думата. Господин председател, съгласно член 38 е, от е, правилника, парламента трябва да провери финансовите последици от това решение. Така че към вас вече беше отправен въпрос какви са финансовите последици от избирането на тези комисари за 3 месеца. Парламента трябва да бъде информиран за това. Вие трябва да ни дадете информация преди да гласуваме. Тези комисари се избират е, до края на мандата на тази комисия, т.е. до последния ден на месец октомври. Новата комисия стъпва в длъжност от 1 е, ноември. Т.е. Е, комисарите веднага встъпват в длъжност и заемат тази длъжност до 30 октомври. Не съм свършил още може да ме изслушате и да ме оставите да се доизкажа. Много сте любезен, благодаря ви всички останали претенции относно пенсии, осигуровки и така нататък, проистичат е, от е, разпоредбите за членовете на Европейската комисия, което вие, господин е най-вероятно е, познавате. Те са обяснени на кандидатите, претенциите на кандидатите за пенсия също проистичат от разпоредбите за Европейска комисия и служители на Европейския съюз. Тези разпоредби могат да бъдат прочетени в интранет. Ja. Wenn es Ihnen nicht, wenn ако на вас, господин Луке, е, тези правила не са ви е, известни, това много би ме изненадало, защото правите впечатление перфектно информиран човек. Преминаваме към избора на четиримата е, кандидати за комисари. Моля, гласувайте. Електрон. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Mit Ja haben 421, mit Nein 481 гласа за, 621 гласа извинете за, 170 против, 32 ма въздържали се. С а, е, е, това е, кандидат комисарите са избрани. Следва изявлението на комисията относно заедостта на младите хора. Давам думата на комисар Андор.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 Good morning, colleagues. Добро утро, колеги. Нека да помоля колегите, които възнамеряват да останат за дебата, да се приготвят за започването му, а останалите да напуснат залата възможно най-бързо. Ще направя първо няколко съобщения. Please, colleagues, could you clear the... Моля ви, колеги, ако напускате, направете го тихо. Благодаря. I'll begin with announcements, colleagues. Uh, the, the competent Spanish... Започвам с съобщение. Компетентните испански власти ме информираха за избора на господин Хавеар Кусо премио за заместник на господин Вили Майер от 15 юли 2014 година. Уважаеми колеги, в началото на заседанието разполагахте с изключително опитен председател, а сега нещата са различни. А, аз нямам опит като председател, затова се надявам, че ще правите достатъчно уважение. И така съгласно член 7 или не първа от акта за назначаването на депутати в Европейския парламент, парламентът взема предвид избора на господин Хавиер Косопремил, който постъпва на длъжност от 15 юли 2014 година и съгласно член 3 Алинея 2. Той има право да вземе мястото си в Европейски парламент, стига да е попълни декларация, в която се казва, че не изпълнява функция противна на неговите дейности в Европейския парламент. А, групата ЕНП е, е подала искания за е, членство в конкретни комисии. Ако е, до края на днешното заседание няма възражения, те се смятат за прияти. Това бяха съобщенията. Е, сега преминаваме към дебата. Уважаем